Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Моля да заемете местата си, за да започнем заседанието. Обедена съм, че по-късно към нас ще се присъединят още колеги, поне така се надявам. Да, има затруднения с пътуванията с самолет, с влак през зимните месеци. Освен това, понеделниците винаги са предизвикателство. Благодаря на всички, които вече са тук. Откривам заседанието на Комисията по регионално развитие. Това е редовно заседание. Най-напред трябва да приемем дневния ред за заседанието. Вие разполагате с проекта. Предлагам една промяна в дневния ред. Предполагам, че вие сте били информирани от секретарията в петък за тази промяна. Въпреки това, искам да информирам всички присъстващи. Поради важен ангажимент в България, госпожа Йотова няма да може да присъства на днешното заседание. Затова аз предлагам точка 3 от дневния ред да бъде преместена за утре, за 9 часа сутринта и на нейно място да разгледаме точка 8, проекто доклада на госпожа Томашич. И използвам случая да благодаря на госпожа Томашич, че с готовност замени госпожа Йотова. Ако нямате възражения с промените, ще започнем с доклада на госпожа Томашеч. Благодаря ви. Считаме в такъв случай, че дневният ред е прият. Следващата точка. Получих информация, че някои от колегите няма да могат да присъстват днес по различни причини. Някои от тях са важни госпожа Смолкова, госпожа Данчила, както и някои от докладчиците, доколкото знам, госпожа Малетич също. Чико също не е тук. Не можем. Обясних на госпожа Дамато. Но има колеги, които ще представят своят принос и така ще можем да запълним дневния ред на Комисията по регионално развитие. Второто ми съобщение се отнася до неофициалното министерско заседание в Люксембург на 26-27 ноември по покана на Люксембургското председателство. Министрите, които отговарят за териториалната регионална политика се събраха на неформално заседание миналата седмица в четвъртък и петък, заедно с господин Омарже, аз представлявах Комисията по регионално развитие, обсъдихме напредъка в областта на териториалното сближаване, териториални сценарии визии, трансгранично сътрудничество, градска програма, също проблеми и предизвикателства, свързани с ситуацията с беженците. Всички членове приеха проекто заключенията на съвета. Всички държави членки бяха съгласни. Нямаше спорове по време на дискусиите като цяло. Бяха изразени различни становища относно предизвикателствата за градските райони поради ситуацията с беженците. дневния ред на неформалната среща на министрите е много близка до дневния ред на Комисията по регионално развитие на парламента. И аз с удоволствие информирах присъстващите министри за нашите доклади, за разискванията, които водим, както и докладите, които предстои да изготвим. За тях беше интересно да разберат, че ние работим със същата скорост и по същите теми. Ако имате няколки, някакви въпроси, бих могла в неформален порядък да ви дам повече информация за тази среща на министрите. И последното съобщение. Радвам се, че мога да ви напомня, че като председател викания на прием в 6.30 тази вечер в Ехудминухин района в сградата ПХ. Още е рано за коледни събирания, но това е последното ни заседание за тази година. Затова имаме сега възможност да се срещнем в по-неформална среда и да си пожелаем приятни вакансии и преди това успешна работа, разбира се. Това бяха моите съобщения. Преминаваме към точка трета, която всъщност е първоначалната осма точка нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014-2020, интегрирани териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие. Докладчик е, е госпожа Томашич. Днес ще разгледаме проекто доклада. В програмата за 2014-2020 са въведени два нови инструмента за постигане на целите за териториално сближаване. Това са интегрираните териториални инвестиции и водено от общностите местно развитие. И двете са обхванати от регламента за общо приложимите разпоредби. Ние решихме да изготвим доклад по собствена инициатива по тези нови инструменти. Докладчик от наша страна е госпожа Томашич. Тя ни запозна с своите първоначални идеи през октомври, а днес ще представи проекто доклада си. Крайният срок за изменения е 16 декември, 12 часа на обяд и гласуването ще бъде на 15-16 февруари 2016 година. Някои от докладчиците в сянка присъстват в залата днес. други ще бъдат заместени от колеги. Имаме представител също от Европейска комисия, генерална дирекция Реджи, госпожа Равака. Сега давам думата на госпожа Томашич. Имате думата. Благодаря. Уважаеми колеги, korisnim prijedlozima kojima su... Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за техния много ценен принос към този проект доклад. Същината на този доклад е анализа на най-добрата практика и натрупания опит в прилагането на новите инструменти за регионално развитие – в рамките на политиката за регионално развитие от 2014 до 2020 година. Анализът на препятствията, на проблемите и предложенията, свързани с подобряване на прилагането на тази политика в държавите членки, които все още не я прилагат напълно, е важна част от доклада. За този период Европейския съюз залага много на териториалното развитие – финансовата рамка до, е, за съответния законодателен период предвижда за структурните и кохезионните фондове, освен тематично разходване и използване на специализирани инструменти за регионално развитие. Европейският съюз е изправен пред много предизвикателства от економически и социален характер, които потвърждават, че е крайно необходимо да се възприеме един многоизмерен подход на интегрирани инвестиции за индивидуализиране на местната политика и премахване на административните бариери. Това предполага участието на различни равнища на администрацията за координиране на дейностите за постигане на общите цели. Градското измерение включва интегрирани действия за устойчиво развитие на градската среда – един от начините да се спази този критерий е използването на инструментите за регионално развитие. Те дават възможност на държавите членки да прилагат едновременно няколко териториални програми и е, да използват средства по различните приоритетни насоки, за да прилагат една интегрирана стратегия на съответната територия. Повечето държави членки е, приеха инструментите в рамките на договорите за партньорство, което потвърждава, че те отдават голямо значение на развитието на териториите на местно равнище. Важното в рамките на този процес е да се признаят отговорностите на местните власти за съжаление, в някои държави членки това все още не е факт. Те, там все още местните власти не разполагат с достатъчно правомощия. Необходимо е да се предвиди и надлежна стратегия за информиране на всички заинтересовани страни, които се нуждаят от финансова и техническа помощ и на национално и на европейско равнище. И това особено по време на фазата на прилагане. Въпросът с възлагане на важни задачи и отговорности на местните власти, власти е изключително важен за успеха на тази дългосрочна стратегия. За тази цел е необходима помощта на всички равнища. Затова приканвам комисията в рамките на нейните правомощия да предостави препоръки към държавите членки как да укрепят доверието между различните равнища на властта и всички заинтересовани страни. Има различни подходи, но местните партньори трябва да играят ключова роля в подготовката на стратегията – и да е, съществяват непрекъснат контакт с надзорните и контролните органи. При това положение е, разпоредбата съгласно не може да се е, надвишават 49% е, при местните, е, местното гласуване може да лиши някой от заинтересованите страни от необходимите им финансови средства. Комисията трябва да помисли как да уреди проблема за регионите, където подобно изискване може да създаде трудности. Има региони, които си имат своя специфика Много важно е да бъдат приобщени и младите, които са отпаднали по една или друга причина от академичните структури, които е, страдат от безработица. Някъде е, процента на безработните млади е над 50. Интегрираната стратегия ще позволи да се даде е, по-ефикасен отговор на всички тези проблеми. Държавите членки би трябвало да оказват по- сериозна подкрепа на малките общини и малките учебни заведения, които не разполагат с достатъчно средства и да се избягва прекомерното административно бреме. В рамките на стратегията за използване на инструментите за регионално развитие трябва да се цели е, упростяване на рамката и на условията затова приветствам създаването на независима експертна група, която следи отблизо процеса на упростяване на законодателството и на административните изисквания, разходването на средства от европейските фондове. Необходимо е, е да се дадат препоръки за упростяването, защото в противен случай могат да възникнат трудности в отделни държави членки. Приканвам комисията и държавите членки да гарантират прилагането на необходимите механизми за решаване на споровете, които могат да възникнат между местните власти и участващите партньори, както и създаването на канали за информация за заинтересованите страни за всички възможности за, опла... за обжалване на административни решения. Надявам се, че комисията и държавите членки ще приемат основни насоки, които ще бъдат разработени успоредно с новото, новото законодателство в областта на политиката на сближаване и съответната актуализация на вече съществуващото законодателство. Надяваме се всички документи да бъдат подготвени на време и е, да се направят и препоръки за практическото им прилагане. Още веднъж благодаря за сътрудничеството. Оставам на ваше разположение за въпроси и се надявам, че ще създадем един сериозен, много добър доклад, който да бъде прият с голямо мнозинство на пленарно заседание. Мач! Благодаря ви много. Госпожа Вана, докладчик в сянка. Имате думата. Благодаря. Благодаря. Госпожо председател, че ми давате първа думата. Това е необичайно. От името на докладчика в сянка от групата на зелените ще говоря аз. Той има някои политически ангажименти в Харватия и не може да присъства но иска да сподели следните виждания с вас, госпожа Докладчик. Благодарим на госпожа Томашич за доклада й. Ние приветстваме този доклад за новите инструменти, които трябва да бъдат укрепени. Водено от общност и местно развитие трябва да бъде подсилено и да бъде задължително представено във всички фондове, не само за селско развитие на селските райони. Все още има съпротива на административно и политическо ниво. Трябва да се направи нужното да се преодолеят тези противоречия и да се намерят устойчиви решения. Водещото от общностите место развитие трябва да бъде приобщаващо, да се работи в тясно сътрудничество с гражданското общество. За да бъдат е, инструментите успешни, трябва местните организации да участват в е, изпълнението. И това да допринася за развитие на местно, регионално, а в последствие и на европейско равнище. Необходимо е да се подчертават предимствата на тези инструменти. Акцента на местно ниво е изключително важен. Ние вярваме, че благодарение на обмена на мнения с докладчика Домашич, нашите предложения ще бъдат отчетени. Благодаря ви. Сега кой е следващия, който иска да вземе думата? Господин Сантос. От името на госпожа Родригес. И, факт... Е, Искам да благодаря на докладчика за изготвения доклад. За съжаление, е, госпожа Родригаш не е тук е, и тя помоли да се изкаже от нейно име. Тя е докладчик в сянка по доклада. Отново искаме да поздравим докладчика. Целта на доклада е да се подобри състоянието на регионите, да се подобри равнището на живота там, чрез създаване на работни места и растеж. Трябва да бъдат овластени местните райони, да се работи за по-тясно териториално сближаване това е една от основните цели на Европейския съюз. За да се постигне всичко това, е необходимо да има тясно сътрудничество между регионите в Европейския съюз. Ние трябва да рационализираме и да оптимизираме начина на работа, за да се постигне критична маса, за да могат регионите в Европейския съюз да осъществяват по-задълбочено сътрудничество помежду си. Този доклад е, трябва да акцентира върху местния и регионален аспект, а не върху, само върху националния аспект. В доклада са посочени тези два нови инструмента, които трябва да са неразривна част е, от е, усилията в областта на регионалното развитие местните и регионални власти трябва да могат да вземат сами решение, да има синергия между тях, да се стимулира по този начин регионалното развитие и а, чрез реализирането на проекти да се постигне повече а, сближаване вътре в регионите и между регионите. Когато говорим за партньорство, трябва да имаме предвид и компетентностите. Всички партньори по даден проект трябва да изпълняват своята роля. Всичко това трябва да е в подкрепа, да, да получи подкрепата на европейските институции. Поради сложността на тези въпроси е необходимо да има добро обучение за служителите на местно и регионално ниво, които работят на място. Това означава, че Европейския съюз ще трябва да използва Европейския социален фонд и фонда за регионално развитие в подкрепа на регионите, чрез осигуряването на финансови средства, като също се използват и средства по други фондове за реализирането на проекти. Необходимо е да имаме общи разпоредби за реализирането на тези инициативи. Регионите да могат да работят заедно, да постигат синергия помежду си. Тези усилия трябва да обхващат всички региони, а не да се концентрират единствено върху определен брой изостанали региони. Освен това, трябва да има контрол и аудитиране на тези програми. Доста преди да бъдат реализирани проектите или да бъдат завършени. Затова е необходима подкрепата на европейските институции. Те трябва да подпомагат местните регионални власти. Ако имат успех тези проекти, те ще са мотивиращ фактор подобни проекти да се реализират и в други региони. Затова е важно да използваме тези два нови инструмента по един ефикасен начин в рамките на кохезионната политика. Това имах да ви кажа от името на госпожа Родригес. Благодаря, господин Ван Нистелро. Има думата. Господин Буда, който е докладчик в Сянка, трябваше да е тук, но не е тук, сигурно е на път. Въпреки това ще направя няколко коментара по доклада. Мисля, че той е своевременен. В краткосрочна перспектива, и тук аз имам въпрос към Европейската комисия, член 17 алинея 3 говори за анализ на договорите за партньорство и за оперативните програми за да можем да видим какво е направено. Въпросът ми е за какво става дума като пари. За колко пари става дума? Дали това са твърди ангажименти? Колко средства са заделени за целта? Какъв е, е процента от а, тези програми? И другият ми въпрос е, бихте ли могли да ни кажете, има ли някакви ограничения на тези инструменти? Ние искаме да обединим тези инструменти, да ги използваме съвместно и може би това създава притеснение сред хората, защото не е ясно как ще става изчисляването хората се притесняват, че може би няма да могат да изпълнят всички изисквания по тези кохезионни и структурни фондове. Местните партньори ще отговарят как ще действа това на практика. Може ли комисията да ни каже нещо повече? Този доклад е своевременен. Това трябва да е доклад за изпълнението, защото ние искаме как на практика ще действа всичко това. Също обръщаме поглед към бъдещето. Чуваме също, че функционални комисии ще отговарят все повече за изпълнението. Това са някои от въпросите, които исках да поставя, както и, и някои коментари от по-общ характер. В регламентите са посочени много неща, но ние искаме да разберем каква е степента на сигурност, известни ли са ни концентрациите и прочие. Това се предполага, че трябва да е движение отдолу нагоре – и тук да се използва програмата Лидер за селските райони, както и програми за градовете и те ще бъдат управлявани заедно. Каква ще бъде тук ролята на НПО? Дали се предвижда увеличаване на тяхната роля? Също и каква ще е ролята на парламентите? Благодаря. Благодаря, господин Ван Нилтербонг. Благодаря, госпожо председател. Искам да говоря от името на докладчика ни в сянка, господин Яковчич, който не можа да дойде за това заседание. Най-напред искам да поздравя най-сърдечно госпожа Томашеч. Мисля, че ние имахме един много цялостен проектодоклад, но имам някои допълнителни неща, които искам да поставя на вашето внимание. Почетава се важността на подхода отдолу нагоре когато става дума за местно териториално социално развитие, е необходимо да се подчертая важността на този подход и при управлението на средствата. Някои данни бяха представени от Европейската комисия и следва да имаме предвид, че не много са страните, които са избрали един многофондов подход. И това е малко странно, защото първоначално целта на тези два нови инструмента беше именно такава. Разбира се, е възможно да се използва подхода за множество фондове и да се постигнат реални синергии. Когато се стигне до изпълнението, ще установим, че това е доста ограничено. Реалните Синергии се постигат от държавите членки, като използват и други фондове, е, не е само Европейския фонд за регионално развитие или Европейския социален фонд. Може би докладчика ще отговори, не знае дали сложността на регламентите са проблема, дали административната тежест. Те ли са тези, които не допускат използването на многофондовия подход или пък липсва желание на ниво държави членки. Европейската комисия подкрепя държавите членки, регионите с насоки по член 7 или пък други инструменти, но по интегрираните териториални инвестиции комисията работи по някои сценарии. Аз призвавам комисията да изготви по-добри насочващи документи които да са ръководство за градовете и общностите, които искат да развиват този подход отдолу нагоре. Комисията трябва да изготви по-добра документация предвид на новата кохезионна политика, когато започне обсъждането на новото законодателство за периода след 2020. В проекто доклада не се прави разграничение между използването на интегрирани териториални инвестиции в градовете и извън тях. Какво е направено в градовете, особено когато говорим за Европейската програма, и е, това е много важно, да се укрепи а, е, използването на интегрираните териториални инвестиции чрез прилагането на много фондовия подход в градовете и така как ще става изпълнението. Съгласен съм с господин Нистел Рой, че това е по-скоро доклад за изпълнението. Ние искаме да знаем как ще се реализират нещата на практика, как теорията ще се превъплати в практика. И на следващо място и последно, когато говорим за резултатите на водено от общностите местно развитие, аз имам някои притеснения дали ще се постигнат резултати. Малките участници, може би ще бъдат загубени в сложността на законодателството и за това е важно да се насочи вниманието към подхода отдолу нагоре и местните общности да имат по-силно влияние. Затова аз призовавам държавите членки да подчертаят важността на инициативите, водени от общностите на местно развитие, да ангажират местни фактори, да дадат възможност на национално ниво за повече гъвкавост. Благодаря ви. Благодаря сега. Да, господин Буде, видях, че дойдохте. Господин Банни Стелрой вече представи становището ви с няколко думи. Ще ви дам думата, но първо давам думата на госпожа Дамато за да приключим с всички, които искаха да се изкажат и след това ще ви дам думата. Госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Много е, важно да се направи анализ на предимствата и недостатъците на политиката на сближаване и необходимостта да от подобрение. Много е важно тези инструменти да наистина да носят полза в областта на политиката на сближаване. В някои отношения тези два инструмента са своего рода тест за осъществяването на реално сътрудничество между различните териториални и административни звена участващи в планирането на политиката на сближаване. Ако искаме да постигнем добри резултати, трябва да създадем необходимите условия. Те, това много добре е предадено в доклада на колегата. Много е важно да се укрепи взаимното доверие между регионите и националните държави. Държавите членки, някои от тях поне, като че ли се колебаят да прилагат подхода отдолу нагоре който обаче гарантира по-добре, по-добро участие на подрегионалните звена и им позволява, и позволява да се е, разберат по-добре техните потребности. Ние смятаме, че това нежелание в някои държави членки е свързано с скептичното отношение към административния капацитет на регионалните и местните е, звена. Затова е необходимо да им се окаже техническа помощ и да им се помага в процеса на прилагане и на стратегията. Между другото, Европейската комисия с нейните експерти в областта на териториално сближаване и градска политика свърши много полезна работа, но би било добре подготвителната работа също да се подобри преди фазата на прилагане. Важно е също да се отдели особено внимание за избягване на конфликта на интереси между е, местните участници и да се гарантира партньорство между частния и обществения сектор. Да се гарантира ефикасното прилагане на инструментите изисква и упростяване на законодателството. да, да се анализират задължителните квоти и правомощията на държавите членки при прилагане на тези инструменти. Това е една доста разумна идея на докладчика. Анализ на ефективността, а не само на количеството. Мисля, че ще продължим да дискутираме по всички тези аспекти в бъдеще и да помислим и за критериите за оценка. Бресо, the floor is yours. Благодаря ви, госпожо Бресо, имате думата. Грация, преси. Благодаря. Тези инструменти, както беше подчертано вече от някои от изказалите се, съществуват отдавна – Всъщност, новия елемент по време на тази фазата на планиране е възможността да се съчетават средства от различни фондове, което от друга страна може да създаде е, дублиране и, и осложнения при ползването на средства от вече така или иначе е, фондове, които се ползват сложно. Е, Смятам, че многофондовия подход осложнява е, още повече прилагането. Условията за ползване на средства от различните фондове са различни и това е много деликатна материя. Така че нека да наблегнем на значението на тези инструменти, но ако искаме да приобщим градовете към политиката на сближаване, към интегрираните, проектите, интегрираните проекти, проектите за интегрирани инвестиции, трябва да покажем, че те имат съществено значение за развитие на градската среда. Ако искаме да привлечем за участие малките градчета, смесените селско-градски региони, ще трябва да помислим за адаптирано партньорство – при всяко положение обаче трябва да гарантираме използване на средства от различните фондове. Имали сме и до сега планиране от долу нагоре, което обаче се сблъскваше с проблема на невъзможността да се е, финансира от, със средства от Фонда за регионално развитие. Или Кохезионния фонд, фонд за сближава, териториално сближаване. Така че приканвам комисията да уточни реда и условията за ползване на средства от различни фондове, защото тази инициатива буди известни опасения сред всички, които планират този вид инициативи. Тук е, е необходимо да се прилагат различни регламенти, така че може би комисията може конкретно да посочи кога, какви е, фондове ще се използват за прилагане на тези инструменти, които са важни за териториалната политика, но крият риск от осложнения. И не трябва да забравяме този важен аспект. Второ, Мисля, че се предвижда среща с ресорния комисар, за да говорим с нея за простяването. Мисля, че идеята за опростяване е много уместна. Защото в случая се предвиждат редица дребни, малки инициативи, които обаче целят постигането на един глобален резултат. Мисля, че с нея можем да обсъдим и конкретни проверки на прилагането на а, всеки инструмент и е, анализ на резултатите, които дават. Е, стратегиите за интегрирани инвестиции могат да се прилагат и на макрорегионално равнище – такъв случай обаче бих искала да попитам как ще се съчетават различните е, равнища, работата на различни равнища. Възможно е в дадени случаи тези инструменти да не отговарят на визираните цели. Знаем, че е, на макрорегионално равнище могат да се ползват средства от различни фондове, които се подчиняват на различно законодателство. Как ще се координира прилагането на всички тези стратегии за интегрирани инвестиции, защото става въпрос понякога за много големи региони, които са с мащаба на страни, и от друга страна малки региони, където те трябва да се адаптират. Смятам, че комисията трябва да помисли в това отношение. Много ви благодаря, господин Хетман. Благодаря, госпожо председател. И аз на свой ред искам да благодаря на госпожа докладчика. Действително, въпросът за интегрираните териториални инвестиции и воденото от общностите местно развитие е въпрос за два инструмента, които са много полезни за държавите членки. Не съм с впечатлението, че има региони или държави членки, които не проявяват интерес към подхода отдолу нагоре. Според нас този подход е много важен с оглед прилагането на подобни инструменти. Според мен, по-значимите проблеми са на ниво управление на инструментите – ще се спра по-подробно върху този въпрос. В някои държави членки има прекалено много нива на управление на инструментите, поради което бенефициентите са обезкуражени, най-вече когато става дума за по-малки субекти и по-малки общини. Има прекалено много нива на управление и няма доверие помежду им. Всяка институция, всеки управляващ орган, естествено, ще се опита да си запази известна самостоятелност при вземането на решения, от което ще проистекат по-ограничени възможности за местните образования, които искат да се възползват от тези инструменти. Затова и трябва да обърнем особено голямо внимание на процеса на управление на инструментите. Всеки един подход отдолу нагоре предполага, че онези, които използват инструментите на по-долно ниво, трябва да имат повече самостоятелност при вземането на решения. Те трябва да вземат решения за това как да използват инструментите. Можем да разработим един наистина прекрасен подход отдолу нагоре, но ако местните действащи лица трябва да си взаимодействат с прекалено много други нива на управление, те просто няма да искат да се възползват от инструментите. Има и още нещо, върху което се спира колегата докладчик. Има немалко местни субекти, които не разполагат с необходимия потенциал за изпълнението на стратегия за развитието на дадена териториална единица трябва да намерим решение на този проблем, така че на всяко ниво на управление администрацията да е полезна за местните действащи лица и да ги подпомага. И сега последният ни оратор, но не е по значение, господин Буда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и за проявеното разбиране. За съжаление, полетът ми закъсня. Поздравявам докладчицата. След последното ни заседание разговарях с редица заинтересовани страни в Румъния, разговарях и с представители на местни групи за действия. Обсъдихме въпросните два инструмента. Какво ми казаха представителите на градовете и общините в Румъния? Казаха ми, че се радват, че водим дебати по тези два инструмента, но искат и да поемем ангажимент за това да разработим инструментите така, че наистина да сработят. В моята страна има немалко бюрокрация. Наскоро встъпи в длъжност нов министр-председател, който знае как да работи с Брюксел. Да се надяваме, че ще реши проблема с бюрокрацията. В Румъния се работи децентрализирано, и за това според мен е важно да дадем възможност на местните органи да прилагат принципа на субсидиарност. Органите на местно самоуправление знаят от какво имат нужда отделните региони. Ако всички данъци се събират на централно равнище и органите на местно самоуправление нямат възможност самостоятелно да разполагат с тези постъпления, то тогава имаме проблем. Имаме проблем с процента на безработица, най-вече сред младежите. Това е проблем за цяла Европа. Тези инструменти могат да ни подпомогнат в борбата срещу безработицата. Можем да насърчим частните инвестиции, можем да се възползваме от възможностите на местно равнище. Необходимният капацитет, който да даде възможност за работа на местно равнище. Обеден съм, че ще мога да представя на действащите лица по места в Румъния два функциониращи инструмента. Благодаря ви. Преди да дам думата на госпожа Томашич, би ми се искало да чуем отговорите на представителя на Европейската комисия. Бяха поставени въпроси към вас. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за изготвения текст. Да, бяха зададени немалко въпроси. Става дума за два инструмента за териториално развитие, които дават възможност за прилагането на интегрирания подход към изпълнението на програмите. Дават възможности за финансиране от различни фондове и по различни програми. В рамките на настоящия период са на лице препора... насоки, бяха предоставени препоръки и на етап подготовка под формата не само на документи с сценарии, но и на документи с подробни насоки. Интегрираните териториални инвестиции воденото от общности местно-регионално развитие. Какви са статистическите данни за тези два инструмента? Господин Ван Нистелрой попита какъв е настоящият процент на изпълнение. По интегрираните териториални инвестиции те ще се прилагат от 20 държави и членки, като ще подпомогнат различни интегрирани стратегии за териториално развитие в различни условия почти две трети от средствата ще се използват за стратегии за развитие на градските райони. В рамките на настоящия фонд по регионално развитие задължително да има и градски компонент. Съгласно член 7, около 16 държави членки използват интегрираните териториални инвестиции за стратегии за градско развитие тези стратегии за градско развитие ще разполагат с поне 5% от средствата за интегрирани териториални инвестиции в градските райони. В момента се поставя акцента върху нисковъглеродната економика, градската среда и социалното измерение. Става дума за стратегиите за градско развитие. Около 13 държави членки по линията на интегрираните териториални инвестиции подпомагат други стратегии за териториално развитие извън стратегиите за градско развитие. В рамките на програмния период, вероятно, този елемент ще бъде доразвит воденото от общностите местно развитие в рамките на фонда за регионално развитие в добавка към други фондове. В момента имаме информация за 17 държави членки, които прилагат такива стратегии. Около 1,2 милиарда евро са заделени до този момент по фонда за регионално развитие в добавка към фонда за развитие на градските райони където този компонент е задължителен, и към фонда за рибарството, където компонентът също е задължителен, както и в добавка към Европейския социален фонд. Този фонд в тази област се прилага отскоро, подобно на фонда за регионално развитие. Инструментите дават възможност за интегриран подход – в рамките на програмите, които управляваме, ще извършваме наблюдение и контрол в рамките на споделеното с държавите членки управление. Ще извършим и проучвания смятаме да предприемем тази мярка през идните няколко месеца. С удоволствие ще споделим с вас резултатите от тези проучвания за градските стратегии, за воденото от общностите местно развитие и интегрираните териториални инвестиции. Ще анализираме прилагането на стратегиите по тези два инструмента, ще анализираме етапа им на програмиране, както и действията, които са били финансирани. По въпроса за стратегиите за градско развитие по член 7 разполагаме с мрежа за подкрепа. Някои от вас зададоха въпроса за допълнителни насоки в рамките на тази мрежа за подпомагане се опитваме да изградим форум за поставянето на всички въпроси, които могат да възникнат за градските райони по тематични въпроси или във връзка с инвестициите, с интегрираните териториални инвестиции. В този форум могат да поставят въпроси всички засегнати действащи лица. Извършваме проучвания и насърчаваме и дебатите воденото от общностите местно развитие е и обект на съвместни прояви. Такава ще се проведе през месец декември в Единбург. В нея ще участват представители на четири фонда, на всички управляващи органи, които до момента са работили с инструмента за воден от общностите местно развитие. Така работим за повишаването на осведомеността сред управляващите органи. Ще продължаваме да работим в тази област и в бъдеще. По въпросите за сътрудничеството, в рамките на воденото от общностите местно развитие си сътрудничим с Европейската банка за развитие, работим и с Организацията за економическо сътрудничество и развитие, с която извършваме съвместни проучвания. Подобно взаимодействие е много интересно за самите нас. Мисля, че това бе всичко за сега от моя страна. Председателката, благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Томашич, за да отговори на зададените въпроси и да направи окончателни бележки. Благодаря. Миналия път споменах, че това е първия проекто доклад, който подготвям за Европейския парламент. Доста се постарах. Много от вас споменаха обаче работата на място. Липсва доверие. В много държави членки има много важна разлика между регионалната и националната политика. Хората на място не разполагат с необходимата информация за осъществяване на проектите – и а, понякога мнозинството участници а, затруднява прилагането. Хубаво е да се създаде, може би, някакво звено, някакъв орган, който да предоставя необходимата информация и към който всички заинтересовани страни да могат да се обръщат, посочвайки проблемите, нередностите, с които се блъскват, да се запознаят възможностите, предоставени от законодателството. Много хора се оплакват от липса на информация и от заобикаляне на закона в много случаи. Точно това поражда недоверието – така че надявам се да дадете всякакви предложения, за да се подобри качеството на този доклад. Благодаря ви. Нека ви припомня, че крайният срок за внасене на изменения е сряда 16 декември, 12 часа на обяд. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред размяна на мнения по доклада за европейското териториално сътрудничество, най-добри практики и новаторски мерки. Предстои да обсъдим този доклад, по който аз съм докладчик. Ще си дам думата сама на себе си след което ще ви изслушам. Попитах колегите дали има някаква специална процедура за случаите, когато председателят на дадена комисия е докладчик. Те ми казаха не и секретариатът ми отговори отрицателно. Сега позволете ми да се изкажа народния си език. Предпочитам да се изказвам на български, когато говоря за този доклад. Като териториално сътрудничество е един, една от областите, която предизвиква много голям интерес между страните членки на регионално ниво а, и е от огромно значение за развитието на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в Европейския съюз. Когато а, Днес ще представя идеите за своя доклад. Ще направя това от гледна точка на важността на европейското териториално сътрудничество или по-известно като Интерек, като неотменима структурна част от общата кохезионна политика. Ще се опитам да ви представя основната структура на доклада, основните елементи, към които имам намерение да се ориентирам. И това са седем основни секции. Първата е европейската добавена стойност на европейското териториално сътрудничество и приноса му за целите на стратегията Европа 2020. Втората част е приносът на Интерек за европейските цели на териториалното сближаване – или териториалната кохезия. Третата част – Интерег в подкрепа на регионалните иновации. Четвъртата – управление на европейското териториално сътрудничество и координацията на политиките, в това число специално внимание на европейското групиране за териториално сътрудничество. Важна част в доклада се надявам да се очертае опростяването на европейското териториално сътрудничество като обща тема в кохезионната политика, но от изключително значение, когато става дума за териториално сътрудничество. Ролята на териториалното сътрудничество след 2020 година и повишаването на общественото доверие и видимостта на европейското териториално сътрудничество. Сами по себе си тези теми могат да предизвикат много дебати, но като цяло те определят рамката на бъдещето на европейското териториално сътрудничество и ролята му за териториалната кохезия. Разбира се, могат да бъдат добавени и още допълнителни теми. Аз се надявам за това да чуя днес в предварителния обмен на мнение и становище. Но когато говорим за европейската добавена стойност и приноса към целите на стратегията Европа 2020, искам да подчертая, че европейското териториално сътрудничество има значителен принос, като развива економическия, социален и териториален потенциал на регионите, особено на граничните региони в Европейския съюз. Реформираната кохезионна политика подпомага инвестициите по европейското териториално сътрудничество да бъдат по-добре и стратегически ориентирани, интегрирани и концентрирани, което е от много голямо значение. Не случайно поне 80% от бюджета на всички програми за териториално сътрудничество се фокусират върху четири основни области и това са иновации и изследвания – дигитален дневен ред, малки и средни предприятия и нисковъглеродна економика. Новата концепция за ориентиране към резултатите предполага повишаване на качеството на проектите, подкрепени от Европейското териториално сътрудничество и дава смисъл на логиката на, на този инструмент на европейската кохезионна политика. По-добри резултати, по-добро качество и много по смислена работа за постигане на целите на кохезията. Бих искала да подчертая в доклада и приноса на Люксембургското председателство, който, което направи Европейското териториално сътрудничество един от приоритетите за обсъждане в рамките на Европейския съюз. Подготви поредица от документи, представи ги а, на специализирани срещи, и по такъв начин а, проправи пътя на, за изграждането на визията за европейското териториално сътрудничество след 2020 година на базата на анализа на резултатите за периода 2007-2013 година и а, анализа за въздействието на промените в териториалното сътрудничество в периода 2014 2020 година. В такъв смисъл е много важна инициативата и на Европейската комисия, която предполага изработването на такъв, на такъв анализ през 2016 година. И не на последно място трябва да подчертая, че и Комитета на регионите изработва специална декларация и становище по териториалното сътрудничество в Европейския съюз. Бих искала докладът да призовава за по-добро развитие на принципа за ориентация към резултати, за повишаване на бюджета за териториално сътрудничество и балансирано разпределение на бюджета в зависимост от спецификите на конкретните територии и региони. Давам си сметка, че точно този въпрос е бил обект на дебати в Комисията по регионална политика към Европейския парламент, но никога не е късно отново да се върнем, мислейки за периода след 2020 година и да намерим ясна формула за балансиране на бюджета и увеличаване на бюджета за дейности, които са за териториална кохезия, ориентирана към по-добри резултати. Бих искала да подчертая и необходимостта от събиране и обмен на данни и информация както между страните членки, така между отделните региони, а също така и на европейско ниво, чрез инструменти и програми като ЕСПОН, INTERACT или като се използват данните на Юростат. Когато става дума за приносът на Интеррек или Европейското териториално сътрудничество за целите на териториалната кохезия, не трябва да забравяме териториалния дневен ред и подхода с, с, за полицентрично развитие и изграждане на функционални зони, които са отвъд границите между отделните държави и са основно в отговор на очакванията на гражданите, които живеят в тези региони. Изследванията на ЕСПОН за териториалните сценарии и визията за Европа 2050 година, която имахме удоволствието да видим тук само преди едно заседание, дава основание да се счита, че а, трансграничното териториалното сътрудничество и териториалната кохезия имат бъдеще точно в рамките на полицентристския модел за развитие на европейската територия. Трябва да се подчертая ролята на европейското териториално сътрудничество за макрорегионалните стратегии и тясната връзка между териториалното сътрудничество и макрорегионалните стратегии. Ролята за отдалечените райони е безспорна и не на последно място непременно трябва да подчертаем в един доклад от комисията Реджи необходимостта от по-добра координация и допълняемост между териториалното сътрудничество и транснационалните компоненти, както и връзката с всички а, останали оперативни програми а, и други финансови инструменти, с които работи Европейския съюз важен компонент на един такъв доклад ще бъде ролята на европейското териториално сътрудничество или интерек в подкрепа на изследванията и иновациите. Тъй като точно в Интеррек програмата има дефинирано, са дефинирани областите, в които си партнират регионите, страните и отделните партньори, при трансграничното сътрудничество, ние можем да отбележим, че а, ролят, връзката с интелигентната специализация е ключова за иновациите в, стран, в териториалното сътрудничество и до голяма степен европейското териториално сътрудничество играе ролята на лаборатория, тъй като подкрепя иновативни експериментални проекти, които биха могли да пренесат опита си за другите инструменти и оперативни програми, да доведат до трансгранични изследователски програми, трансгранична изследователска инфраструктура и изграждане на изследователски партньорства за развитие на иновациите на територията на целия Европейски съюз. Що се отнася до управлението и координацията, както и европейското групиране за териториално сътрудничество, е от много голямо значение да се разгледат специфичните направления в управлението и координацията и да се търси допълняемост с другите програми, а защо не и с Фонда за стратегически инвестиции. Бих искала в доклада, който ще приемем, да призовем Комисията за оценка на ефекта и управлението за периода 2007-2013 година и оценка на въздействието на направените промени за периода 2014-2020 година по потенциала на инструментите за териториално сътрудничество. Елемента опростяване е от особено значение, когато става дума за териториално сътрудничество и той а, засяга както а, нивото общ регламент на териториалното сътрудничество, така и националните политики за териториално сътрудничество, наличието на повече техническа помощ, прилагането на електронното управление, когато става дума за териториално сътрудничество и увеличаване и подобряване на използването на финансови инструменти, както и привличане и упростяване на изискванията към частните инвеститори и публично-частното партньорство, когато става дума за европейско териториално сътрудничество. Само да напомня, че даже на последната среща на министрите по кохезионна политика Люксембургското председателство предложи нов специален инструмент, който да разрешава споровете между партниращите си страни държави членки, когато става дума за териториално сътрудничество, особено за европейско групиране за териториално сътрудничество. Това са възможностите. Те могат да бъдат развити с участието на всички а, участници в процеса на изпълнение на програмите. Когато говорим за европейското а, териториално сътрудничество след 2020 година, това би могло да означава засилване на ролята на Интеррек като важен инструмент, по-добра координация, иновативни измерения, привличане на частния сектор – и разработване на стратегии за териториално развитие, които могат да бъдат и съвместни стратегии между страните членки или между регионите, които си партнират в териториалното сътрудничество. Една обособена част, която според мен трябва да намери място в доклада, значимост и публичност, това а, трябва да ни даде възможност да посочим необходимостта от пропагандиране на резултатите постигнатия ефект и оценката от постигнатия ефект от програмите за териториално сътрудничество. Това са моите първи мисли по един евентуален доклад за, териториал, за териториалното сътрудничество. Очаквам с нетърпение вашите коментари и Now I come in my role as a chair. Сега ще вляза в ролята си на председател. Призовавам да вземе думата докладчика в сянка, господин Хетман. Сърдечни, пани Przewodnicząca. Е, по pierwsze хчавам chciałem na ręce pani... Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви госпожо докладчик, за много интересните уводни думи по един документ, който надявам се скоро ще бъде реалност. Европейското териториално сътрудничество е от интерес за бенефициентите. То е от интерес за бенефициентите вече от 25 години насам. Това сътрудничество е пример за инструмент, много популярен сред НПО, сред по-малките общности. По този инструмент могат да се финансират десетки проекти на низово равнище. Проблеми, целящи решаването на редица практически проблеми, които може да не се струват толкова важни на Брюксел или други европейски столици. От 2007 година насам Европейското териториално сътрудничество се прилага наред с политиката за сближаване. Той е един много важен инструмент. Радвам се, че госпожа председателя иска да наблегне на въпроса за наблягането на резултатността на програмите по това сътрудничество. Нерядко резултатите от тези програми се пренебрегват, но те са от голямо практическо значение за местните общности. Става дума за програми, които извървяха много дълъг път, през изминалите 25 години тези програми се развиваха по много гъвкав начин. През 90-те години акцентът бе върху проекти за изграждането на пътна инфраструктура, проекти от областта на екологията, туризма, здравеопазването, младежкия обмен. Става дума за един наистина чудесен инструмент, който трябва да бъде насърчаван, трябва да се покаже какви са резултатите от него. Нека се върнем на онова, което разискахме в началото. Онези, които работят в областта на интегрираните териториални инвестиции, могат да почерпят някои много добри практики от областта на териториалното сътрудничество, например под формата на общи проекти, които се изпълняват от европейските региони по тези проекти бяха постигнати някои много положителни резултати. Наистина се радвам, че ще наблегнете и на упростяването. Във всички области, където се прилагат европейски финансови инструменти, е необходимо упростяване. Това показва опитът ми в Полша. Там Отговарях за териториалното сътрудничество на министерско ниво. На, инна, Така че много уважавам всички от тези, които работят по изпълнението на програмите. Но по всяка една програма се прилагат различни гледни точки, различни подходи. Това е съвсем разбираемо. Понякога в един граничен регион се прилагат едновременно три различни програми. И това е не е зле. Означава, че нези, които използват програмите, могат да окажат и най-голямо въздействие върху оформянето им. Необходимо е сътрудничество. То трябва да е в центъра на вниманието ни. Госпожа председателя упомена също така, че Интеррек най-накрая ще трябва да залегне в европейското териториално сътрудничество. Към момента не се работи по осъществяването на тази идея, може би не поради липсата на финансови инструменти, а защото няма систематични решения. Европейското териториално сътрудничество трябва да се прилага при изпълнението на проекти на местно равнище в трансграничен контекст. Трябва да подходим новаторски, трябва да възприемем новаторски подход към европейското териториално сътрудничество. Не бива да поставяме ударението само върху проекти на местно равнище. Трябва да направим и още една крачка напред – да разгледаме възможностите и в областта на научно-изследователската и развойната дейност, например. Можем да включим този аспект в доклада. В бъдеще, може би, бихме могли да се опитаме да подпомогнем и някои бизнес решения с трансграничен аспект. В момента стопанските субекти си взаимодействат помежду си, но не получават пряка подкрепа. Затова можем да помислим за някаква промяна, особено сега, когато в много държави членки има висок процент на безработица. Обикновенно граничните райони са в периферията на държавите членки. Затова и трансграничните инструменти, програми могат да допринесат за финансирането на проекти, насърчаващи заетостта, проекти, които ще предотвратят мигрирането на млади хора към други региони или по-големи градове. Мисля, че дебатите по европейското териториално сътрудничество ще са много ползотворни. Смятам, че вашият доклад, госпожо председател, ще е много интересен като отправна точка за разисквания. Благодаря ви. Искам само да спомена, че госпожа Данчела не може да присъства днес. Тя ми изпрати своята писмена позиция като докладчик в сянка. И така, че имаме нещо ново в процедурата. Това е защото заседанието се провежда в понеделника. Господин Ван Милтенбрук има думата. Искате ли думата? Да, да, разбира се. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви много. Вашето предложение как да се процедира при изготвянето на доклада е нещо много ценно. Искам да спомена две неща. Първо, за трансграничната трудова мобилност. Това е изключително важен въпрос и той трябва да намери отражение в доклада. Много европейци имат таланти, но не могат да ги използват в трансграничните райони поради някои национални пречки, поради това, че не са предвидени адекватни решения в европейското законодателство. Затова трябва да направим нещо повече в областта на трансграничната трудова мобилност. Това е в правомощията на комисаря Тайсен, но има и тясна връзка с европейското териториално сътрудничество. Относно упростяването на регулаторната рамка и управлението на програмите. Ако говоря с предприемачи и говоря за Интерек, първото, което чувам от тях е добре, много добре, ако искате да получите сертификат като някой, който е специалист по администрация, и създавате много а, бюрократични процедури. Ако сте аудитор, също може да се справите, но ако това не е основия ви бизнес, ако искате да създадете едно малко или средно предприятие, ако искате да сте стартираш бизнес, искате да стимулирате растеж, работни места, понякога имате проблеми с управлението на европейските фондове и там се изискват други умения, не само да си добър предприемач, който създава богатство. богатство. Затова е много важно как да бъдат опростени европейските фондове, особено в контекста на европейското териториално сътрудничество в рамките на Интерек. Например, хората в Нидерландия когато се спомене програмата Интернет, те знаят, че трябва да отидат в Лил, в Нордпад, Кале. Не знае какво ще стане след френските избори, ако Националния фронт спечели на регионално равнище. Ние трябва да имаме всичко това предвид. Но това не е което исках да кажа. Много важно е да се опростят нещата, да работим трансгранично, изисква обаче да се опрости законодателството, защото няма смисъл хората да се губят времето само в бумащина. Благодаря, госпожа Вана. Аз искам да извиня господин Бронисъл който е докладчика ни в сянка, но въпреки това той има някои свои мнения. Той приветства тази инициатива. Необходимо е парламента да работи по тези въпроси, не само защото се навършва 25 години от Интерека. Преди 10 години съвета също прие решение Европейското териториално сътрудничество е един от инструментите с силна европейска добавена столност. И колкото по-дълго трае това сътрудничество, толкова по-добри са резултатите и толкова по-лесно се преодоляват границите, тъй като се задълбочава сътрудничеството. но в сегашната многогодишна финансова рамка не са предвидени достатъчно средства. Европейското териториално сътрудничество има също сериозни затруднения в програмирането и прилагането. Необходимо е да се включи в тематичните концентрации, както и да се дефинира по по-различен начин ориентирането към резултати. Програмите трябва да бъдат целенасочени. Освен това, ние очакваме да дадем своя принос като докладчици в сянка. Той е бил кмет в пограничен район дълги години. Затова той иска да се наблегне на практическото прилагане на европейското териториално сътрудничество, както и върху дефинирането на изключителните елементи на европейското териториално сътрудничество. На трето място иска да се обърне внимание на това как ще се отрази върху качеството на живота като цяло и най-вече в областта на околната среда. Благодаря ви, госпожа Адинолфи. Благодаря, Териториалното сътрудничество е една от целите при програмирането на европейските структурни фондове, които имат определена специфика. Ние сме в исторически момент сега. Трябва да поощрим всички заинтересовани страни да си сътрудничат в рамките на общи про- проекти и да обменят най-добра практика трансграничното сътрудничество може да подобри политиката на, на сближаване и нейното прилагане, отчитайки спецификата на всеки регион. Много региони се сблъскват с е, ендемични проблеми, които им пречат да обменят добра практика, опит и да развива. И тъкмо развитието на трансграничното сътрудничество може да изиграе положителна роля в това отношение. Тази политика е много важна. Но искам да добавя, че тази политика на териториално сътрудничество трябва да отчита специфичните потребности на всеки регион. Обедена съм, че съвместно с вас, госпожо председател. Можем да работим много полезно. Аз съм наместник в тази комисия и рядко се изказвам, но смятам, че това ще бъде отлична възможност за мене да работя полезно и по-добре да опозная колегите. Благодаря. Мистер Ван Нистелрой. Благодаря, господин Ван Нистелрой. Благодаря, госпожо председател. Искам да допълня казаното господин Хепман. Във вашето изложение а, вие казахте, че искате да акцентирате върху перспективите за бъдещето и какви са най-добрите практики, какви са новаторските мерки. И аз се радвам, че вие обръщате поглед към бъдещето, Ние бяхме разочаровани от е, това, което беше записано в шестия доклад, е, защото не беше обърнато достатъчно внимание на кохезионната политика. И е важно сега да обърнем поглед към бъдещето и да видим е, какъв е ефектът от различните практики. За периода 2014-2020 в първите години, първите две години имаше трудности. Ние се опитвахме просто да разберем а, какви са новите регламенти, имаме тези договори за партньорство, имаме оперативни програми, опитваме се да приложим всичко това на практика. Ако искаме нещо ново за периода след 2020, трябва да обърнем а, повече внимание на тези въпроси. И ако искаме ново регламентиране, трябва да сме готови до 2020 с новите предложения. Добре е, че парламентът обръща внимание на тези въпроси. Ние изразихме позицията си в доклада на Томас Дойч. Относно сътрудничеството, то е изключително важно вие казахте, че сте били в Люксембург миналата седмица. Никой не успорва въпросите за териториалното развитие от страна на държавите членки. В Комитета на регионите беше проведена среща с представители на пограничните райони. Съветът на Европа също обръща внимание на тези въпроси. Виждаме сега, че Шенген е поставен под натиск. Някои държавни и правителствени глави започват да говорят за някаква форма на мини Шенген. На последното заседание беше отправено послание да не се допуска подобно нещо. Териториалното сътрудничество зависи а, от премахването на границите, а не до тяхното възстановяване. Ако възстановим границите, това ще е проблем за много хора. Нека да видим какво е положението в Европа. Трябва да гарантираме изпълнението на териториалната политика. Мисля, че вие отправяте много силно послание и аз очаквам с нетърпение разискванията по тази тема каквото и да се случи в други сфери на политиката, териториалното измерение, трансграничното сътрудничество трябва да имат своето съществено място. Така че аз очаквам да видя готовия текст. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Бресо. Благодаря. Аз също с любопитство очаквам да видя как ще разгледате и ще разгърнете въпроса с, нова... с иновациите. Е, вие сама казахте, че е, този инструмент съществува от 25 години. Това е дълъг, достатъчно дълъг период. Аз е, винаги съм живяла в трансграничен регион и винаги съм била за политиката на териториално сближаване, за трансграничното сътрудничество. Вие отлично знаете обаче, че е, в областта на сближаването има три инструмента трансграничното сътрудничество, регионалното сътрудничество и изграждането на мрежи от отдалечени региони. Имам предвид виртуални мрежи, които пренебрегват географските разстояния. Трябва да обмислим обаче резултатите от тези инструменти за териториално сближаване. Това е необходимо за да преосмислим тази политика. Знаем, че и шенгенското пространство имаше успехи, но в момента се намира в много тежка криза. Шенген беше е, е, една от възможностите да се заличат разстоянията много по-добре от много редица микропроекти за местно развитие. Ако искаме инструмента териториално сътрудничество да се усъвършенства, мисля, че е крайно време да не обръщаме толкова внимание на политиките, колкото на методите. Да видим колко групи за териториално сътрудничество са създадени благодарение на тези инструменти – да оценим тяхната полза. Съществува, разбира се, и макрорегионална стратегия. Разумно е обаче да има и междинни звена, междинни инструменти между микро и макро равнището. Какви са начините да се е, правят нововведения, да се поощряват иновациите. Дали проектите, осъществени до тук, са позволили да се укрепи сътрудничеството между градовете, между университетите? Има ли общи болнични проекти? Къде са осъществени? Къде не са били э, реализирани? Им чувство, че много се финансираха редица малки проекти, които не доведаха до реални резултати в регионите. Може би просто се отдалечаваме от реалните цели на политиката на сближаване. Не, хората не са длъжни да използват съвместно средства от различните фондове. Трябва да видим как точно се използват тези средства. Използват ли се съвместно? Имам известни съмнения по отношение на конкретните резултати, които са постигнати до сега. Как стои въпроса с финансирането на мрежите, обвързващи отделните европейски региони? Какъв е ефектът от това? Говорим за инструменти за набиране на партньори, които да участват в общи проекти. Аз лично предлагам в бъдещите ни дискусии по тази тема да започваме с анализ на реалните резултати, постигнати до тук. Да не се задоволяваме само с красиви думи. Ако се окаже, че в някои региони сътрудничеството е много слабо, дори несъществуващо, можем да допуснем, че там съществуват съмнения по отношение на използването на средства от фондовете. Т.е. трябва да засилим, ако искате, ако щете, дидактичната функция, съпътстваща средствата, отпускането на средства. Тази политика понякога е доста неизвестна. Трябва да са трудни, по-целенасочени въпроси, които да позволят на хората да разберат същината на тази Европа, да разберат значението на прекрачването на границите. Виждате как когато се възникне някакво заплашващо явление, границите моментално се връщат и се събуждат националистическите страсти. А, така че аз изпитвам известно безпокойство, известни съмнения. Разбира се, не мога да отрека ползата от всички тези инструменти през изминалите години, но трябва да помислим как да подобрим това. Thank you. And now... Благодаря ви, господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня за това, че дойдох с закъснение. Бях на заседание на Комисията по селско стопанство, затова не можах да чуя представенето ви. Беше споменат проблема с администрирането, упростяването, обмена на най-добри практики в реалното сътрудничество в Европа. Искам да попитам дали имаме някакви измерими цели. Чрез въвеждането на специални регламент за пръв път е, европейското териториално сътрудничество се базира на специален регламент – и обяснителен меморандум, който посочва, че е необходимо да се намали административната тежест. Казаното от госпожа Бресо го подкрепям. Аз съм за новаторски цели в областта на териториалното сътрудничество и те да намерят по-силно отражение в доклада. Благодаря. Господин Буда има думата. Благодаря, госпожо председател. Нека припомня, че европейското териториално сътрудничество е сред основните принципи на Европейския съюз. Не можем да говорим за Европейски съюз, без да говорим и за европейското териториално сътрудничество. Европейският съюз не може да съществува без такова сътрудничество. Както каза господин Ван Нистелрой, трябва да обърнем поглед към бъдещето, да се запитаме какво искаме да постигнем в бъдеще. За да си отговорим на този въпрос, трябва да знаем какво е положението към момента, какво не сработва добре на териториално равнище. Господин Полчък каза, че някои цели трябва да бъдат измерими. За съжаление, днес мнозина в Комисията по селско стопанство и Комисията по регионално развитие твърдят, че трябва да се опрости процедурата за финансиране по европейските фондове. Днес сутринта разговарях с лекари и университетски професори в родния ми град. Всички те ми казаха, че е много трудно да се намери достъп до финансиране по европейските фондове. Те работят по множество програми в САЩ, в Индия, в Китай, но по нито една програма тук в Европа. Защо? Защо не може да се използват средствата от европейския бюджет? Защо са толкова сложни процедурите за финансиране? Какво можем да направим, така че да постигнем целите си и да обединим Европа? Искам да поканя представителите на Европейската комисия да вземат отношение, ако желаят. Благодаря, госпожо председател. Искам да хвърля известна светлина на това какво предстои да бъде из... Е, публикувано. През 2016 ще а, има експост оценка за програмата 2007-2013. Там ще има доста материал за размисъл. На второ, през едните седмици Европейската комисия ще приеме доклада по член 16 за регламента за общо приложимите разпоредби. И там ще се говори за програмирането на Интерек за 2014-2020. За пръв път, както подчертая председателя, нямаме достатъчно трансгранични регионални данни. Имаше проучване на Евробарометър относно това какви са възприятията в граничните райони. Какви са възприятията за това, колко силно е сътрудничеството? Това се случва за първ път и в бъдеще ще можем да видим дали програмите Интерек са били ефикасни или не. Дали правилно са изразходвани средствата от европейските фондове и това ще бъде район по район. Вие споменахте също инициативата на комисаря Крецо за преглед на трансграничното сътрудничество. Първия стълб на този преглед е да се види какви са оставащите пречки. Когато договаряхме документите за 2014 и 2020, в частност Интерек, през 2011 година решихме да прилагаме подход, който да се основава на нуждите на регионите, в зависимост от това и с какви средства разполагаме. Каквито и средства да бъдат осигурени, трябва да се отчитат нуждите на това какви са слабите страни, какъв е потенциала в различните въпроси, включени в програмите. Групата на експертите през февруари разгледа този въпрос. Имаме програмирано проучване, за да получим достатъчно стабилни доказателства, върху които да се опрем за в бъдеще. Това са петте елемента, на които исках да обърна вниманието ви. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги благодаря за направените бележки. Благодаря ви за интересните предложения. Благодаря за бележките, направени от Европейската комисия. Бих искала да кажа, докладът започва да се оформя като много интересен, предвид и на ситуацията, в която се намираме в момента, на първо място, и на второ, защото всички институции в Европейския съюз обръщат внимание на териториалното сближаване и на териториалното сътрудничество. За това искам да ви благодаря. Ще отчета всички ваши препоръки и предложения и очаквам първото заседание с докладчиците в Сянка. Благодаря ви. Микрофонът е, е изключен. Преминаваме към много интересен доклад. Изпълнение на тематичната цел за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Докладчик е госпожа Дамато. Някои от докладчиците в сянка са тук, други не. Но днес имаме и по-новаторски подход при представянето на становищата на докладчиците в сянка. Днес е първият обмен на мнения по доклада. Този доклад ще се фокусира върху основните предизвикателства по изпълнението на тематична цел 3, както и прилагането на правилата, свързани с подобряване на синергията. Това е доклад за изпълнението и той е първият доклад, по който работим през настоящата година. Госпожо Дамато, имате думата за вашите първи бележки. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Това е първия доклад по прилагането на тази тематична цел за периода до 20-та година. Много е важно да проследим изпълняването на оперативните програми от, самат, от самото начало, за да следим дали тези програми отразяват духа на партньорство да, да уточним каква е била позицията по време на преговорите и да видим дали има реално участие на всички заинтересовани страни в, още в първоначалните фази, защото в противен случай на последващите фази на програмиране резултатите няма да са задоволяващи. Едни отрицателни резултати ще засилят недоверието в европейските институции избора да се е, следи изпълнението на тематичната цел за повишаване на конкурентоспособността на МСП е обосновано от факта, че около 80% от предприятията в Европа са малки следни, средни предприятия и економиката, особено в по-малките региони, зависи изключително от тях. Вече е, Направихме някои заключения след работата по контрола, осъществена от комисията по, в рамките на споразуменията за партньорство. Тематична цел 3 не предвиждаше включването на интелигентната специализация. Важно е да се разбере дали това ще се отрази на качеството на програмирането за конкурентоспособността на МСП. В най-слабо развитите региони трябва да се проследи, проследят инвестициите в областта на новаторството, на малките и средни предприятия, но и в традиционния сектор. На много места се правят опити да се правят тематични платформи по тематична цел финансовото инженерство също беше включено, но не беше използвано ефикасно навсякъде. И много ще бъде желателно това да не се повтаря през новия програм период. Много се говори за упростяването. Много важно е то да се прилага и за оперативните програми. МСП понякога трудно се справят с отпускането на средства от фондовете и в началото и по време на управлението на проектите. Важно е тези средства да бъдат на разположение и да, имат, да бъде гарантиран лесен достъп за всички малки и средни предприятия. Всяка година, всеки ден в Европа фалират малки и средни предприятия, просто защото не са получили дължимите им плащания. Има специална директива, която трябва да се прилага от държавите членки, която урежда всички закъснели плащания. Закъснелите плащания пряко се отразяват на конкурентноспособността на малките и средни предприятия. Не е достатъчно да се уверим, че съответните МСП са получили необходимите средства трябва да, тези средства да стигат бързо до тях, за да финансират оперативните програми. И тук огромно значение ще игра административния капацитет на местните власти. Много е важно да имат достатъчни правомощия що се отнася до разширяването на хоризонталното сътрудничество. То а, засяга всички важни аспекти економически, исторически, економически, които са в основата на развитието на МСП. Ако говорим за екологосъобразната економика и ефикасното управление на ресурсите, трябва да споменем, че това е един от основните фактори за подобряване на конкурентоспособността на МСП. Е, суровините са 20% от цената на труда. Много важно е също да се подобри и дистрибуторската верига, така наречения, да се търси нулевия километр като разстояние. Необходимо е за тази цел да бъдат увеличени местните инвестиции, местното се насърчава обмена на местно ноу-хау. Особено внимание трябва да се обърне на микропредприятията с по-малко от 10 работници, които са голям процент от МСП и които се сблъскват с реални ежедневни трудности за, с отпускането на кредити. Затова смятаме, че трябва да се уверим, че всичко, което се върши до тук, се върши правилно, всички проекти се прилагат както трябва, за да може на практика МСП да успеят да реализират правилно политиката на сближаване и да допринесат за економическото развитие. Аз а, разчитам много на приноса на докладчиците в Сянка. Ще се опитам да спазя възможно най-стегнат график, и ще ви информирам редовно за всички въпроси, които а, разглеждаме. Благодаря ви много. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Да видим кой присъства в залата. Може би да започнем с госпожа Томашич. Благодаря. Скъпи колеги, позволете да благодаря преди всичко на госпожа Дамато за отличния доклад. Ще ми се да добавя, че през новия програмен период 2014-2020 година ще бъдат отпуснати 917 милиона от Фонда за регионално развитие за подкрепа на хоризонталното сътрудничество между предприемачите и подкрепа на новаторските предприятия. Това ще е, гарантира е, и, и, и възможност за финансиране на рисковия капитал. Открив, ще бъдат а, е, а, разкрити нови работни места за намаляване на безработицата и справяне с предизвикателствата на демографското развитие. Ще се подобри производителността и конкурентоспособността. И целта е да се увеличи е, дохода на глава на населението и брутния вътрешен продукт. Ние трябва да търсим здраво развитие, устойчиво развитие, възоснова на технологичния прогрес. Анализа на резултатите от 2013 година показа системни пропуски в областта на инвестирането. Много МСП не получават кредити нито от банкови, банките, нито от капиталовите пазари банките изпитват големи опасения от риска и 79% на МСП трябва да разчитат на собствени средства като източник на финансиране. Е, няма е, капитал. Е, капиталовия пазар също избягва риска и отпуска много ниски заеми. Малките и средни предприятия трябва да бъдат подкрепени професионално на различните етапи от тяхното развитие. Често се смята, че институциите, които предоставят подобни услуги, не са лесно достъпни и са твърде скъпи за МСП. Тези институции, освен това, не разполагат с достатъчен капацитет, за да предоставят качествени, модерни услуги, адаптирани към нуждите на МСП. Освен това, МСП се нуждаят от конкретни, специални услуги и вид видове помощ. За това трябва да се създаде среда, която да поощрява развитието на МСП и да намали е, административните изисквания към тях по различните фази на развитие на проектите, както и да, се, е, да им се даде възможност да е, се развиват, за да могат да създават нови работни места много е важно за да се облегчи стартиращия бизнес, да се намалят сроковете от да се намалят изискванията при трансфер, при прехвърляне на предприятия, които с хиляди всяка година се прехвърлят и много Господин често Вичус има думата. В името на групата АЛДЕ искам да благодаря на колегата от ФДД, госпожа Дамато, че предлага да се работи по този доклад в Комисията по регионално развитие. Предвид на голямата важност от рефокусиране на кохезионната политика, за да се постигне най-голям ефект върху заетостта и растежа, това са важни цели, както и ролята на конкурентоспособните малки и средни предприятия. Считам, че докладът ни дава това възможност да видим докъде сме стигнали днес относно новите цели на реформираната кохезионна политика, да се удвои финансирането за малки и средни предприятия в размер на 140 милиарда за програмния период 2014 и 2020. АЛДЕ води кампания за инвестиции в Европа и за създаване на по-благоприятни условия за малките и средни предприятия. Подобряването на инвестициите, упростяването на общите правила, създаването на синергии между различните програми, разнообразяването на източниците на финансиране за малките и средни предприятия са все неща, които са предвидени в новата кохезионна политика и целят да се надгради над постигнатото през периода 2007-2013, когато повече от 95 нови предприятия бяха подкрепени и бяха създадени повече от повече от 300 000 нови работни места. Необходими са подобрения, за да се гарантира, че малките и средни предприятия ще се възползват пълна степен от структурните фондове и е, че ще бъдат е, отчетени препоръките, свързани с е, все още неразрешените проблеми. Прикамвам ви, колеги, при изготвянето на доклада да се ангажират повече хора на местно и регионално ниво, които представляват крайните бенефициенти и които имат най-реалистичен, най-релевантен опит. Защото по-доброто разбиране е изключително важно за нас, когато се работи по една бъдеща кохезионна политика. Надявам се, че днешните разисквания ще позволят да се изготви едно по-цялостно предложение – преди изготвянето на окончателния вариант на доклада. Благодаря ви, госпожа Вана има думата. Благодаря, госпожа председател. Отново искам да се изведя от колегата, който не може да е тук, но иска да сподели своите виждания. Госпожа Колич приветства инициативата на госпожа Дамато, както и вижданията и за важността на малките и средни предприятия, както и на микропредприятията за стимулиране на економическото развитие в държавите членки и Съюза като цяло. Искаме да подчертаем в доклада нуждата от синергии между средствата, до които има достъп малките и средни предприятия и за подобряване на тяхната конкурентоспособност – да се възползват по-голяма степен от интелигентната специализация, както и от научно-изследователската развойна дейност. Ние считаме, че докладчикът Дамато ще сподели информация, която е получава от комисията относно текущото състояние на нещата и синергиите, които съществуват между малките и средни предприятия, как да се стимулират също местните пазари, развитието на местно ниво. Искаме това също да се отрази в доклада. Очакваме проекто доклада и ще продължим да работим в тясно сътрудничество с докладчика Дамато. Благодаря ви, господин Бан Нистелрой. И след това госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. Докладчикът и изказалите се докладчици в сянка до тук вече споменаха някои аспекти. Но основното, за което говорим тук, е конкурентоспособността, тъй като тук са включени голям набор от инициативи, финансирането на тези инициативи, както трябва да държим сметка и за целите, които си поставяме. И на второ място, необходимо е да се разгледа кохезионната политика само като един елемент на една дълга верига. Трябва да търсим синергии. Така могат да се постигнат различни неща. Но има и доста други инструменти, като FC, например. 75 милиарда евро. Ако видим какво се предвижда за следващите три години, Виждаме, че става дума за значителни суми. Ето защо е необходимо да има синергии между различните фондове. Това е въпрос, на който трябва да се наблегне в доклада. Ние трябва да мислим в международен план, да имаме предвид цифровизацията, използването на интернет – за да може тези, които са извън градските центрове, също да могат да комуникират, да осъществяват контакти, да имат същите възможности. Комисаря Бенковска също излезе с идеи, свързани с малките и средни предприятия, новосъздаващите се предприятия, които а, трябва постепенно а, да набират а, скорост а, и а, да получават достъп до пазари. От комисията споменаха за член 16 и докладите, които се изготвят в този контекст. Тук говорим за тематична цел 3. Когато изготвяме доклад за изпълнението, е необходимо да посочим цифри, какви са резултатите. Това е изключително важно, за да се види как действа на практика политиката. Може би да включите и това в доклада ви, защото е важно. Искам да добавя още нещо. Аз участвах в едно събитие, организирано от СТОА, заедно с господин Рубик, с представители на комисията ИТРЕ. И говорихме за малките и средни предприятия, говорихме за хартата за малките и средни предприятия, за различни други инструменти за рисков капитал, за подкрепа за новосъздаващи се фирми и прочие. И аз се запитах, къде е мястото на кохезионната политика във всичко това? Обхваща много области, но никой не я споменава. Затова искам да разбера каква е нейната роля – затова трябва да има отделен параграф, който да посочва каква е връзката с регионалните инструменти. Това са някои неща, които бих искал да залегнат в доклада. Също какви услуги се предлагат и как може да се окаже взаимна подкрепа. И още нещо. Радвам се, че споменахте усилията, положени от съвместния научно-изследователски център в Севиле. Ние ще го посетим в края на седмицата с една делегация. И тук става дума преди всичко за предприемачество. Предприемачеството е свързано с новаторството, с сектора на информационните и комуникационни технологии. Е, за предприемачеството се говори е, непрекъснато, за това. нека да помислим как вие може да го отразите и тук, е, какви инструменти са необходими, какво може да се направи, за да се подобрят нещата. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Бресо има думата. Благодаря. За жалост, нашия докладчик Сянка, госпожа Коцарина, също е на път, попаднала в задръстване. Докладът е много интересен. Искам да благодаря на нашия докладчик, който го представи много добре. Аз а, знам, че винаги сме се мъчили да подпомагаме малките и средни предприятия, които са гръбнака на политиката на сближаване, но а, в момента те са жестоко пострадали от последните години на криза. Така че всички съществуващи вече инструменти, които в момента прилагаме, могат да изиграят положителна роля. Трябва да анализираме и дали прилагането на тези инструменти след кризата е различно от това преди. Е, за да се излезе от криза, винаги трябва да се прояви новаторски дух – е, обща цел за всички е стимулирането на научно-изследователската дейност. Говорим и за така наречената клъстърна политика, сътрудничество между отделни предприятия, е, научно-изследователски проекти, които да включват МСП, учебни заведения, е, отделни учени. Много важно е да се гарантира и трансфера на технологии за всички МСП. Какви програми, какви програми се прилагат, каква е тяхната структура? На трето място ще изтъкна един елемент, който вече беше споменат от колегите, а именно финансирането. трудностите, с които се сблъскват всички малки и средни предприятия, за да получат кредити, дори при отрицателни лихвени ставки. Тези лихвени ставки не се прилагат спрямо МСП. Какви, могат, какви финансови инструменти биха могли да се използват? Фондове за тематично инвестиране, фондове, въртящи се фондове, какви са възможностите, които се предоставят и които могат да подпомогнат всичките малки и средни предприятия. Това е съществен лост за излизане от кризата. Новаторството струва пари. И изисква съответните финансови инструменти да имат ниска цена – Може би с помощта на комисията докладчика би могла да ни каже по какъв начин програмиращите органи са засилили техния капацитет за оказване на помощ на МСП по време на кризата и периода след нея. Ако се вземе предвид и този аспект, мисля, че доклада може да бъде много добре, добре издържан. И да ни даде възможност да анализираме по какъв начин политиката на сближаване може да помогне на МСП да излязат от кризата. И Доколкото разбира, нашия доклад че Сянка също ще дойде, но докато дойде, това е всичко, което мога да кажа. Thank you very much, but we... Благодаря ви много. Искам да попитам представителите на Европейската комисия дали искат да вземат е, отношения за коментари. Дами и господа, благодаря ви много за това, че ни давате думата, за да направим някои коментари по тематична цел 3, която се отнася до конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Когато започнахме преговорите с държавите членки, ние им представихме този наръчник за това как да се подобрят инвестициите в малките и средни предприятия. В крайна сметка, всичко опира до регламентите. И става дума за там, за, за новосъздаващи се предприятия, за създаване на възможности за растеж на съществуващи такива, за насърчаване на новаторството. Тази тематична цел 3 не беше обхваната от интелигентната специализация. И не бяха представени предварителни изисквания за тази тематична цел. И на тази тематична цел се гледаше като нещо по-лесно, в което да се влагат средства им. Акта за малките предприятия е нещо различно. Той е в ход. Там става дума за създаването на фирми, колко бързо става това, как да се наблюдава процеса. Но тук става дума за забавени плащания това, което беше наблюдавано по тематична цел 3, беше насърчително за държавите членки, че нямаше такива предварителни изисквания. В някои държави членки искаха да се заложат повече средства по тематична цел 1 имаше тенденция нещата да са така, каквито са били до сега, вместо да се влагат средства по тематична цел 3. Много от средствата, почти всички, отиваха в тематична цел 1, вместо в 3. Имаме различни категории за интервенция. Генеричните инвестиции доминираха. In TO3 actually there is a possibility възможност за предприемачите да подкрепят цял набор от е, инвестиции. В тематична цел 3 можеха да подкрепят различни мерки. Едно от нещата, които са положителни, че се насърчават държавите членки да използват финансовите инструменти. 10 милиарда евро за тематична цел 3 ще отидат именно за тази цел, за генерични инвестиции. И ще се подкрепят от финансови инструменти, което е нещо много положително. Що се отнася до синергиите, бих искал да спомена инструмента за малките и средни предприятия в Хоризонт 2020, който сега стантира така наречените центрове на високи постижения. Ако някои проекти не са получили финансиране, макар че са били добри, но не са достигнали средствата по Хоризонт 2020, там регионите се насърчават да използват тези проекти в оперативните програми, стига те да отговарят на изискванията за интелигентна специализация. Относно упростяването, имаме група на високо равнище, която, която започна работата си. Това е въпрос, който вълнува много и комисарини. Вие споменахте, че комисията може да подкрепи докладчика в намирането на нови подходи в държавите членки и регионите, за да се подкрепят малките и средни предприятия. Ние вече забелязваме, че в някои региони се търсят по-ускорени пътища за достъп до финансиране, разбира се, при спазване на правилата но все още е необходимо да се оптимизира процеса в регионите, в държавите членки. Това е от е, мен. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Дамато. Бихте искали, искали да отговорите или да кажете нещо в заключение? Искам само да благодаря. Аз си отбелязах всичко казано до тук. Ще взема под внимание коментарите. Появиха се нови елементи които колегите предлагат да бъдат разгледани по-задълбочено. Надявам се, че в близко бъдеще ще се срещне да обсъдим това. To... Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Становище, изготвено от Комисията по регионално развитие. Водещата комисия, е Комисията по бюджетен контрол, Днес предстои да разгледаме проектостановището. Докладчик по становище от наше име е госпожа Ивана Малетич. Становището е на тема Освобождаване от отговорност за 2014 година, Общ бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия. Някой има ли готовност да ни представи текста? Господин Ван Нистелрой. Благодаря, госпожо председател. Днес импровизираме. Колегата ми не можа да стигне, за съжаление. До тук разполагам с изготвени от него текст, който ще прочета. Текстът е на английски. Уважаеми членове на Европейския парламент, в годишния си доклад за 2014 Европейската сметна палата отбелязва, че процентът на грешки по плащанията е 4,4%. Това показва, че в сравнение с миналата година има леко увеличение. Тогава процентът на грешки бе 4,3%. Процентът на грешки при плащанията е на стабилно ниво, постепенно намалява, но е доста над прага, който е 2% във функцията економическо и социално сближаване се наблюдава увеличаване на процента на грешки за 2014 в сравнение с предходната година. Процентът грешки за 2014 е 5,7%. Този за 2013 е 5,3%. Високият процент на грешки и големият брой нередности уронват доверието към инвестиционната политика на Европейския съюз, която е кохезионната политика отразяват се много неблагоприятно и върху европейския бюджет като цяло. Това се отбелязва и в друг доклад, публикуван от Европейската комисия. Там се заявява, че въпреки, че броят на измамите по кохезионната политика е намалял, отрицателните финансови последици за бюджета на Европейския съюз са се увеличили с 76% в сравнение с 2013. По отношение на нередностите не свързани с измами по кохезионната политика, финансовото им отражение се увеличило в сравнение с 2013. Това се дължи на недостатъчен контрол от страна на Европейската комисия и на държавите членки, както и на слабо финансово управление. Това са причините за по-големия брой нередности. Увеличаването на броя на нередностите се дължи също така и на прекомерната сложност на нормативната уредба и на затрудненията, които изпитват във връзка с това бенефициентите. Комисията и държавите членки трябва да работят за увеличаването на административния капацитет по места и за установяването на системи за ефективно финансово управление. За да се предотвратят измами, трябва изцяло да се използва информацията, която се предоставя. Това не се прави към момента. Комисията трябва за това по-активно да работи за обмена на информация, на знания и на най-добри практики. Така ще намали процентът на грешки, ще намали и броят на нередностите. Комисията трябва по-активно да работи за упростяването на действащите правила, като същевременно гарантира достатъчно добро ниво на финансово управление. Трябва да се постигне баланс между упростяването и доброто финансово управление. Не бива да се преустановяват плащанията по проектите, по които са установени несвързани с измами нередности Преустановяването на плащанията ще изложи на риск проектите. Когато обаче се установят измами, комисията трябва да предприема по-крути мерки. В заключение, изразходването на средствата трябва да е в по-голяма степен ориентирано към резултати. Това трябва да залегне в споразуменията за партньорство с държавите членки. Така ще проистекат повече допълнителни ползи за целия съюз и за неговите граждани, ще се установи и по-отговорно управление на средствата на данакоплаците. Това е текстът, който е изготвил моят колега, докладчик в Сянка. Очаквам да вземете отношение. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега ще дам думата на господин Вон, докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Ако докладчикът ни бе е тук, щях да му благодаря за неговите предложения. Много се радвам, че бе упоменато, че има лек спад в процента на грешки в областта на кохезионната политика. Бе упоменато също, че има разлика между грешки и измами. Има много основна разлика, която трябва да осъзнаваме. В някои ресорни комисии тук се смесват двете неща – грешките и измамите. Докладчикът изтъква и важната роля, която могат да изиграят държавите членки за намаляването на процента на грешки. Знаем, че повечето фондове се управляват от държавите членки. Има нещо, което не се съдържа в предложенията на докладчика, но трябва според мен да се опомене. И това е констатацията на Европейската сметна палата, че държавите членки трябва повече да се възползват от информацията, с която разполагат, за да засичат и предотвратяват грешки. Трябва да внесем изменения в тази посока. Докладчикът упоменава още нещо много важно, а именно опростяването. Винаги, когато Комисията по бюджетен контрол или по регионално развитие възможността на посещение по места. Другата страна казва, че един от ключовите фактори за намаляване на процента на грешки е упростяването. По настоящите програми сме постигнали известен напредък например чрез въвеждането на електронни процедури, възможностите за взаимодействие между отделните фондове и други. Има обаче според мен и други възможности, от които можем да се възползваме в бъдеще с оглед на упростяването, под формата на някакви общи правила, не само на регламенти. Да вземем за пример тръжните процедури. 50% от грешките които са установени от Сметната палата, се дължат на нередности при тръжните процедури. Мисля, че това е въпрос, на който трябва да обърнем внимание в бъдеще. Трябва още повече да упростим нещата за държавите членки, за регионите и за бенефициентите. Ако постигнем по-добри резултати в посока към упростяване, в бъдеще, надявам се, ще намалее и процентът на грешки. Благодаря. Следващия докладчик в сянка съм аз. Ще продължа с новаторската процедура. Добре, госпожо Томашич, ще ви дам думата. Скъпи колеги, всички ние Знаем, че освобождаването от отговорност е важна крачка напред за парламента в рамките на надзора, който той упражнява върху изпълнението на кохезионната политика. За нашата комисия освобождаването от отговорност е повод да направим преглед на основните постижения при изпълнението на европейския бюджет в частта му за кохезионната политика. Нека първо благодаря на нашия докладчик, госпожа Ивана Малетич от групата на е НП за изготвеното становище. След анализ и след като бе взето предвид становището на Европейската сметна палата за 2014 година, след като бе анализиран и годишният доклад на комисията за 2014 година ще ви представя следните основни констатации. През 2014 година кохезионната политика, както и през изминали години, бе квалифицирана от Сметната палата като особено податлива на грешки област на политика. 5,7% е нивото на грешки като няма особена разлика между причините за тях в сравнение с предходната година. Има проблеми с тръжните процедури и с допустимостта на разходите. Тук се допускат най-много грешки. Европейската комисия и държавите членки трябва да се съсредоточат преди всичко върху адекватни процедури за предотвратяването на грешки. Трябва своевременно да се предоставя информация, да се провеждат ефикасни мерки за обучение и повишаване на информираността на органите. Упростяването и по-доброто управление в рамките на програмите ще доведат до намаляване на грешките, ще има и по-малко прекъсвания и временни преустановявания на плащанията своевременно трябва да се предоставят информация и насоки на органите по места. Те трябва също така да бъдат и обучавани, най-вече по отношение на държавните помощи и тръжните процедури. Това са ефективни мерки за превенция на грешките. Държавите членки и комисията трябва да предприемат целенасочени своевременни мерки за укрепването на административния капацитет. Одитите трябва да са съсредоточени върху резултатите от изпълнението. Така ще се установи и култура на ориентираност към резултати. Много точно могат да се установят причините за нередностите по кохезионната политика. Затова и приветствам новата нормативна уредба за структурните инвестиционни фондове, в която има точно определени предварителни условия за предоставянето на финансиране. Онези държави членки, които не отговарят на предварителните условия, ще трябва да следят за изпълнението на договорените планове за действие до края на 2016 година. Държавите членки трябва да работят за бързото и ефикасно въвеждане в националното законодателство на пакета за тръжните процедури процедури от 2014 година. Срокът за това е 18 април 2016. Едновременно с това комисията трябва строго да следи за процеса, да направи така, че държавите членки да получат насоки и техническа помощ за правилното въвеждане на директивите от този пакет в националното им законодателство. Напълно съм съгласна с докладчиците в сянка за това, че трябва да помислим за упростяването, за предоставянето на добри насоки и добра информация на управляващите органи. Така можем да намалим вероятността от грешки по кохезионната политика. Госпожа Томашич е следващият оратор. Благодаря, на колегата Ивана Малетич за доклада и за предложенията, които прави в него. Предвид економическите трудности, пред които са изправени държавите членки и съкрещаването на средствата, които се внасят в европейския бюджет, финансовото състояние на Европейския съюз изисква много точно и правилно управление, особено на собствените средства. Е, нередностите, дори когато не става въпрос за измами, се дължат на недостатъчно познаване на сложните правила трябва да бъде е, е, занижен броя на подобни нередности. Приветствам експертното становище по отношение на упростяването на е, условията за ползване на средства от структурните фондове, както и намерението на комисията да подобри нормотворчеството. Необходимо е да постигнем споразумение за прилагането на препоръките, защото упростяването в една държава членка може да доведе до осложняване в друга. Особено ако се, нещата се развиват на различни равнища. Това ще е, усложни нещата за обикновения клиент. Трябва да търсим крайния резултат, като подкрепяме контрола на всички равнища. Благодаря, госпожа Вана, от името на докладчика сянка от нейната група. Госпожа Вана, да, още веднъж се извинявам от името на господин Скрилец. Финансовата 2014 година бе първата година от новия програмен период, първата година от прилагането на новата нормативна уредба за периода 2014-2020 година приемането на програми по кохезионната политика за периода 2014-2020 година до голяма степен се забави, което затрудни и прехода от единия програмен период към следващия. В резолюцията на Европейския парламент се изисква от комисията да анализира причините за това забавяне при изпълнението на програмите и да се извлече необходимите полуки. Призоваваме също и за ускоряване на процеса по приемането на програмите. Програмите трябва да са качествени. Не бива качеството да страда за сметка на скоростта. Да? Освен това, комисията трябва да установи кои са компетентните органи по програмите и да ги посочи. Така ще се ускори и финансирането на програмите. Благодаря. Сега давам думата на представителите на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Председателката, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за предложенията, с които ще излезете пред Комисията по бюджетен контрол във връзка с освобождаването от отговорност за 2014 година. Имаме четири бележки по тези ваши предложения. Първо, по предложението ви за във връзка с увеличения процент на грешки. Ако внимателно прочетем годишния доклад на Европейската сметна палата, ще видим, че от една страна се установява увеличаване, от друга страна намаляване на процента на грешки. Това се дължи на различните методи, използвани при изчисляването му. Процентът на грешки в областта на кохезионната политика е на стабилно ниво между 5 и 7% за периода 2007-2013 година. Процентът на грешки е намалял в сравнение с предходния програмен период 2000-2006 година, но продължава да е висок. Както упоменаха и вашите колеги, трябва да привлечем държавите членки, за да продължим да намаляваме процента на грешки. Европейската сметна палата посочва, че 40% от грешките, на които може да се даде количествено изражение, са били засечени от националните органи. Това е първата ми бележка. Втората се отнася до разликата, която правите между несвързаните с измами нередности и измамите. Добре е, че правите такава разлика. Трето, упростяването е основният приоритет на комисар Крецо. Създадена е работна група на високо равнище по въпросите на упростяването. Европейският парламент участва в нейната работа. Четвъртият ми коментар е за ориентираността към резултати. Знаете каква е гледната точка на Сметната палата, а именно, че за следващия програмен период не е гарантирана в достатъчна степен ориентираност към резултати. В отговора си на тази констатация на Сметната палата, комисията заявява, че една подобна констатация е малко прибързана, като се има предвид процесът на преговори за сключване на споразумения за партньорство. Предстои също така да бъде изготвен и докладът по член 16. Той ще излезе на 15 декември. Предстои и обсъждане на 7 декември в Комисията по бюджетен контрол. И тогава ще видим каква е и ориентираността спрямо резултати на тази нова нормативна уредба. Председателката, благодаря. Има ли желаящи да вземат отношение? Докладчикът иска ли да се изкаже? Ik heb er vertrouwen in dat het благодаря. Ще предам всички ваши бележки на докладчика. Надявам се, че нашата позиция ще бъде представена добре в Комисията по регионално развитие. Нека ви припомня, че крайният срок за внасяне на изменения по становища е 16 декември, сряда, 12 часа на обяд. С Разискванията по тази точка приключихме с дневния ред за днес. Сега продължаваме с заседанието на координаторите. Благодаря на всички колеги, които участваха в работата ни. Нека координаторите останат тук в залата за последната точка.